Buonasera a tutti, diamo inizio. Welcome. Добре дошли на всички в нашето следобечно заседание. Желая приятен след обяд. Започваме с заседанието на нашата комисия. Имаме доста гъст дневен ред. Моля се, замете места си. Мария седни и моля, организирай нещата. Така, приемане на дневния ред първа точка. Няма възражение. Приема се. Имам брум. Вие имате ли брум слушалките? Превежда се на всички езици. Освен това искам да ви обърна внимание, че заседанието се предава в интернет. След заседанието ни днес Всички членове на комисията ни са поканени да вземат участие в уркшопа по амбициозната политика на Европейския съюз по сълскостопанските продукти. След това ще има вечеря и един коктейл в Юди Менюел в това, в това помещение. Всички членове на комисията, както казах, са поканени. Заповядат. Искам да обърна внимание, както последният път говорихме, че целият материал с досиетата за реформите няма да се раздават наново. Тоест, няма да има втора разпечатка на тези материали и ги пазете. Техниката не е наред, се обаждат от залата. Драги колеги, започваме днес с семинара относно режима на захарта. Преработка на общата ни съкстопанска политика политика. Ще говорим за режима на пазара на захарта. Поканали сме двама експерти, доктор Бет Смит от университета Вагениген, който ще ни представи анализ на стратегическите варианти при, е, в рекламента за захарното свекло, дали да има квоти или не. Професор Смит от университета Вагениген ще ни помогне да вземем решения. Не работи ли техниката? Има огромен шут, казва а, немски народен представител. Сега по-добре ли е? Да, сега изчезна шума в слушалките на немски язик. също ще си говори един друг колега по този въпрос. Двамата експерти, след като се изкажат, ще започнем дебати в нашата комисия. Поздравявам и представителите на ДГА Агри. Господин Шмидт, първо. 15 минути имате на разположение. Ladies and gentlemen, Госпожи и господа, господин председателю, благодаря, че ми позволявате да представя малко информация от едно проучване, което сме направили по линия на политиката в областта на захарта. Бих искал да ви представя следното. Какви са основанията за тази презентация? Холандското министерство за селско стъпанство и иновация ни даде бюджет, съответно, което позволи да проведем това проучване. Ще има малко информация и за изследването, което сме направили, резултатите от анализа и сценария, някои разяснителни бележки по резултатите и също така бих искал да направя и някои бележки по други а, въпроси, като например плановете за мекото кацане и някои препоръки ще има. Най-напред, какво обсъждаме днес? Захарното цвекло е култура, от която се произвеждат около 10 тона захар на хектар и 16% е захарното съдържание в цвеклото. След като бъде събрана реколтата, могат да се произвеждат различни продукти, като меласа, захар, биоетанол, например – Важно е да се знае, че а, захарната тръстика също е друг източник на захар. Тя се произвежда в Бразилия, Южна Африка, Индия и в други райони на света, в тропическите райони. Захарното цвеко се отглежда в по-умерени климатични зони. Има огромни разлики обаче в добива на хектар както между страните, така и между отделните стопани в страните. Тенденцията е добивите на хектар да се увеличават с течение на годините, както и съдържанието на захар в цвеклото. Има огромни разлики в ценообразуването. Ето тук цените, които ние прогнозираме за 2020 година за няколко държави в Европейския съюз виждате, че има огромни разлики. От около 27 евро на тон в Австрия до 42,5 евро в Нидерландия. С други думи, производителите в различните страни трябва да имат различен марш на печалбата. По-късно можем да се върнем на тази тема, когато разясняваме резултатите. Основата за нашето представене е изследването, проведено от Смит и Девон, което също така споменахме, че има и холандски вариант, който е малко по-разширен. И съответно има резюме на холандски. Но за днес ние този документ всъщност го обобщихме, като обърнахме повече внимание на държавите членки, а не толкова на Холандия. И сме добавили някои други допълнителни коментари, свързани с така наречените мерки за меко е, кацане. Е, този е, доклад можете да си го свалите и от интернет. Няколко думи сега за нашия изследователски подход правим прогнози, правим прогнози за площите, за цените, за компаниите, за различните страни и блокове от страни, вноса и износа в и от Европейския съюз, за пазарния баланс, търговския баланс и правим някои прогнози до 2020 година така че не сме навлизали в подробности за всичко това, което ще се случи до тази крайна дата. Направихме и една симулация, едно пилотно проучване, основаващо се на три различни сценария. На първо място сценария се основава на статуквото, т.е. системата от квоти остава, а, има някои а, привилегии за износа от а, АКТ и ако се внася от тези страни в Европейския съюз, ако те имат право това да го правят, в това свое е, изследване, в този е, сценарий не сме отчели Доха и Меркосур, споразуменията по тази линия. И е, тъй като това е сценарий основаващ се на статуквото, има съответните ограничения за износа. Втори сценарий по-низки е, тарифи, определени е, възоснова на разискванията е, в е, Доха. Има специалисти, които застават зад е, ограничаване на износа до 70%. Това не е нещо, което е уредено, просто се говори за него. И на трето място имаме един сценарий без квоти. Там тарифите са занижени, но няма квоти и няма никакви ограничителни мерки по отношение на износа извън Европейския съюз. Сега, ако позволите, ще ви представя някои от е, резултатите след анализа на различните сценарии. На първо място производство. Тук вие виждате баланса какъв е на пазара за 27-те страни е, през 2020 година. В милиони тона бяла захар, рафинирана захар. Има и квоти, и съответно данни без квоти, промишлена захар. Виждаме, че през 2009 година са произведени около 15 милиона тона. Статупото през 2020 година би трябвало да осигури 15,2 при по-низки тарифи имаме лек спад на 14 милиона и 900 хиляди, а когато няма квоти имаме увеличение, т.е. 16 милиона и 800 хиляди милиона, 800 хиляди тона. В същата година проследяваме вноса, той ще се увеличи, ако запазим статуквото. Ако бъдат въведени по-низките тарифи от Доха, ще има спад. И още по-голям спад на 5,5 милиона тона и 700 хиляди. При първия сценарий износ е ограничен. Когато няма квоти, ще има едно увеличение до 2 милиона и 200 хиляди за 27-те държави членки през 2020 година. Освен това, прогнозираме и площите за захарно цвекло 2020 година в е, 1000 единици. Ако се запази статуквото, имаме около а, 1300 хектара, като повечето от тези хектари ще се намират в 15 държави членки по-старите държави членки имам предвид. А при по-новите държави членки ще имаме а, 2027 хектара. Ако бъдат въведени по-низките тарифи от а, Доха, производството ще спадне леко поради увеличение внос и следователно в различните групи страни ще има спад от около 1%. Но ако бъдат а, отменени квотите и производството и площите ще се увеличат и ще стигне до около 12% увеличение в почти всички държави членки и 6% в по-новите държави членки. Бих желал сега да поясня цифрите, които току-що ви представих. Ако се запази статуквото, Можем да кажем, че е проведена реформа, по-старата реформа от 2006 до 2009 година, която повлияе на цените на захарта от захарно църкло, но също така и на отглеждането на тази култура и на преработвателните предприятия. И в, ще чуем тук, че в много държави тези предприятия са фалирали. Равновесието между търсене и предлагане води до по-низки цени през 2020 година, ако квотите останат. Очакваме едно занижение на цените с около 12%, сравнено с сезона 2009-2010. По-низките цени на захарта като цяло означават по-малки печалби за производителите за селските стопани. Няколко думи сега. Ако разработваме сценария по-низки тарифи от Доха, очаква се Бразилия да почне да изнася повече захар за Европейския съюз. Цената на захарта ще е по-ниска, отколкото при обичайния сценарий, т.е. сценария запазване на статуквото, износа от АКТ а, няма да е толкова привлекателен, няма и да е желателен. Очакваме лек спад на вътрешното производство. И третия сценарий отпадане на квотите. Според нашите прогнози, производството ще се увеличи с около 10%. Говорим както за а, трапезната захар, така и за промишлената особено ако пазарните условия са благоприятни. Производството ще се увеличи в страните, в които има високи цени на захарното цвекло и където маржа на печалбата е доста голям. Което ще рече, че в по-старите държави членки, т.е. 15-те държави членки, се очаква да има един по-голям скок в производството, отколкото в 10 държави членки. И това сочи, че конкурентоспособността на по-старите държави членки ще е по-явна, отколкото в новите. Цените на захарта, когато нямаме квоти, е, ще спаднат повече, отколкото ако приложим сценария от Доха и а, цените на захарното цевко ще зависят от цените на захарта, от а, ефективността на преработката и транспорта. Тук има разлика между старите и новите държави членки. По-старите държави членки имат по-ефективно работещи преработвателни предприятия доходите от страничните продукти, като меласата, кашата и така нататък, означава, че а, земеделските стопани ще получават повече помощ. Цената, която плащат предприятията за захарното цвеко, е обвързана с цените които, и с доходите, които ще имат производителите. И съответно стопаните ще увеличат площите, които засаждат с цвекло. За други захарното цвекло няма да бъде въобще важно. И на трето място, че ефективността в различните стопанства е различна. Има тенденция, която сочи увеличаване на ефективността, но разликите между селските стопани са огромни. Направили сме някои изчисления, които са съвършено точни по отношение на Нидерландия и сме установили, че някои от производители ще загубят около 5% от е, доходите си, докато други ще съхранят нивата на постъпленията. И сега бих искал да направя няколко коментара, свързани с е, качеството. Трябва да кажа, че не сме проследили развитието от днешна дата до крайната дата. Специалистите очакват, че цените ще се колебаят по-силно и това ще се отрази и на привлекателността на тази култура, на захарното цвекло. Ако бъдат отменени квотите, можем да кажем, че това ще изисква един период на преход. Ние знаем, че съкратените преходни периоди създават по-малко възможности за приспособяване към новото състояние на нещата. Следователно, когато са по-кратки сроковете, ще има по-големи разлики между по-мощните и по-слабите страни и предприятия. И това означава по-ясно изявено преструктуриране в сектора. Наобщо казано, можем да кажем, че това ще е добре за захарния отрасъл в цялост, но ако вие се намирате в по-слабо развит район, то тогава е най-вероятно да възприемате това като заплаха и така нататък с съответните последици. Няколко думи сега ще кажа за е, себестоиността на захар, в захарното производство. Възможно е производителите и компаниите да намалят себестоиността, ако произвеждат по-големи количества захарно цвекло или захар. Ако има а, такъв стимул, то тогава ще има равновесие на пазара и цените ще паднат много повече, отколкото прогнозираме, защото някои от производителите в страните са много конкурентно способни и по отношение на производството и преработването. Но от друга страна, има голяма зависимост от цените на петрола съответно захарното цвекло може да бъде използвано за произвеждано биоетанол, това може да бъде направено и с зърнените култури. И затова именно е изключително трудно да се правят много точни прогнози, тъй като имаме тази взаимозависимост с ценообразуването в, на толкова много други пазари и в а, други отрасли. Именно поради това ще има големи колебания. Най-общо казано, очакваме по-низки цени на цвеклото и захарта, отколкото към днешна дата – ако се бъде запазено статуквото, това няма да бъде положително за заместителите на захар. Пазара на захарта ще стане много по-гъвкав, отколкото е сега. И това означава, че политиката на Европейския съюз по отношение на захарта също трябва да е толкова гъвкава. Няколко думи за така наречените мерки за меко кацане, които се обсъждат в няколко а, страни. Това означава а, леко разширяване обхвата на националните квоти. Това означава преструктуриране, което няма да е толкова наложителен и в краткосрочен план а, отражението ще е положително. Но падането на цените когато бъдат отменени а, квотите, означава, че тези отрасли, които зависят от захарта, ще станат по-малко привлекателни, тъй като съответните предприятия ще ще сметнат, че вниманието вече се насочва извън Европейския съюз. И в заключение няколко препоръки ще отправя. А, ако бъде постигнато споразумение в Доха, това не е гарантирано към момента, то е хубаво тогава да бъдат отменени квотите едновременно навсякъде, тъй като това ще даде възможност на производителите да разширят производството и да увеличат ефективността на производството. Важно е също така да се прави разлика между дългосрочните и краткосрочните последици тъй като ще бъдат прилагани и други мерки за омекотяване на промените. Искам също така да спомена, че си струва да се обърне внимание на въпроса за минималните цени на захар и захарно цвекло. Това трябва да бъде съхранено в по-слабите страни, в районите, които са в по-слаба позиция в Европейския съюз. И четвъртата и последна препоръка, която бих желал да отправя, е следната – Важно е да се отчетат макроекономическите последици и социалния а, ефект и да се съпоставят с регионалните социоекономически последици, като се вземат предвид и якате и по-слабо развитите държави. Ето това е препоръката, която искам да отправя. Благодаря ви за вниманието и желая с много мъдрост да подходите към дебата по тази тема. грация, грация. Благодаря. Благодаря. Доктор Смит. Тази презентация сигурно ще стане повод за интересна дискусия. Сега не знам дали дадем думата на колежката. Имаме втора презентация. Моля, госпожо доктор Джон Нобл, имате думата. Можете да допълните казаното с вашето изложение и ще откриеме дебатите. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата да говоря на днешния семинар. Производителите на захар в Европа са силно защитени чрез високи митнически тарифи. И а, вносът е само по преференциални споразумения. Също са ограничени и а, износът в страна на СТО. Основната реформа през 2006 година имаше за цел да а, се насочи именно към ограничаване на износа. Мисля, че е добре първо да разгледаме реформите от 2006 година, да видим колко са били успешни и след това да минем към а, сегашната реформа. През 2006 година с 6 милиона тона се целеше да се намалят квотите за производство. Постигна, постигна се намаляване с 4 милиона, но а, в 3 годишен план, преди и след това, всъщност намалението е само 2 милиона тона. Преди реформата Европейската комисия а, извърши една оценка, за да се види какво ще стане, ако се намалят а, цените в Европейския съюз. И а, тук на диаграмата виждате, че референтните цени за 2009-2010 година на базата на 8 милиона тона е референтната цена. Не е паднало много. През юни 2012 година, юни месец, 706 евро на тон е цената. Доколко беше успешна тази реформа? В момента цената в Европейския съюз е по-висока, отколкото преди реформата. Комисията смяташе преди реформата, че като намали цената, ще помогне на хранително-вкусовата промишленост. Също така смяташе комисията, че 3,5 милиона тона се очаква да се изнесат. Това не стана, това не се случи. Това, което стана обаче, е, че има след реформата проблеми с доставките. Политиката е, е много силно регулирана и се проведе преструктуриране и консолидиране на отрасала. На екрана в момента виждате сегашното положение. 18 страни с е, квоти, 9 е, страни с квота за изоглюкоза и 8 страни с постоянно функциониращи рафинерии. 7 а, а, от а, тези е, страни е, са концентрирани а, е, сравнително близко разстояние. Сега бих искала да разгледам ограниченията, а, на, пред които сме изправени за реформата за 2015 година. Първо ограниченията на СТО, ангажиментите за а, внос, а, нестабилността на пазара, економическото положение, бюджетните а, разходи. Лимитът, който е наложен от СТО е 1,3744 милиона тона. Това е субсидирана захар. Комисията твърди, че този лимит може да се увеличи на това, което става всъщност при по-низки цени, отколкото в Европейския съюз. Ето виждате, износа 2009, 10, 11 и 12 са над този лимит от 1,37 милиона тона. Защо? Защото са високи, по-високи цените в световен мащаб. Зелено се е референтната цена, а пък в червено виждате реалните е, цени. Европейския съюз обаче нямаше да е в състояние да изнесе е, толкова е, такива количества, ако не бяха по-високите цени. След това ангажиментите за внос. Е, комисията очакваше 3,5 5 милиона тона да дойдат от АКТБ и най-низко развитите страни. 380 тона е вносът от Балканския полуостров с присъединяването на Харватия до година. Това ще нарасне. Има също така, в момента се подготвят споразумения за свободна търговия и това могат да бъдат евентуални бъдещи допълнителни източници на захар. За сега обаче това, което е всяко движение е отвъд, отвъд споразуменията не може да се осъществи поради високите мита. Захарта е една стока с много нестабилни цени и производителите са изправени пред сериозни рискове. В момента виждате а, цените на захарта от 69-та година а, насам, началото на режима. Зелената а, линия е в Европейския съюз, а червената в световен мащаб. Зелената линия показва, че цената е стабилна през последните е, години, но а, не е толкова висока през последните години, колкото през 70-те години. И така, това е много нестабилна стока, особено в днешно време. Тук виждате вариациите в ежедневно, дневната вариация на цената на захарта. Следващото ограничение е световното економическо положение. Трябва ни една стабилна хранително-вкусова промишленост. Така че, когато се разглежда законодателството, трябва да се имат предвид всички заинтересовани страни. Също изниква въпроса и за съотношението между долара и еврото. Е, цената на е, захарта се основава на долара, така че има голямо значение курса, обменния курс. Следващия фактор, ограничаващ фактор, са бюджетните разходи. Тук имам само един коментар. Тези разходи трябва да са неутрални. И така, когато се творят норми за режима за захарта за 2015 година, какви са целите ви? Първата цел е да се осигури достоен стандарт на живот на производителите. Това е една от основните цели на ОСП и е трябва да се отстоява. Не съм сигурна, че трябва да се въвежда минимална цена, а трябва по-скоро да се постигне чрез договорни отношения и консолидиране на отрасъла. Втората цел е постигането на, една, на един устойчив отрасъл. Обработвателите трябва в крайна сметка да са конкурентоспособни на световния пазар. Това е трудно при положение, че са ниски световните цени защото това може да доведе до повече внос чрез новите споразумения за свободна търговия. Третата цел гарантиране на доставките. в Европейския съюз и също така нарастващата нехранителна вкусова промишленост, като например биогорива. Това са цели, които бяха подчертани в доклада на комисията от 2010 година. Реформата от 2000-та година не успя да изпълни тази цел и възникнаха съществени проблеми за хранително-вкусовата промишленост във връзка с осигуряване на доставките. За последен път такава криза е имало през средата на 70-те е, е, години. Тогава обаче имаше недостиг в световен мащаб на захар. А, през 2000-та година не е имал недостиг, имаше просто трудности да се достави захар поради високите битнически тарифи. Това е един въпрос. Е, което трябва да се разреши. Четвъртата цел са разумни цени и стабилност за производителите и потребителите. В момента виждате вносните цени от АКТБ. В синьо е цената на бяла захар от АКТБ, а в жълто виждате нерафинираната захар като и референтната цена в Европейския съюз. Двата резки възхода всъщност се отнасят до малки количества, но това, което виждате от, от дясно в синьо, цените в Европейския съюз. Сега, цените на промишлените цени на захарта следва тенденциите на световните пазари. Но в началото на реформата имаше проблеми свързани с доставките. Сега обаче са, разр... са разрешени тези проблеми и цените са ориентирани и се основават на пазара. Вътрешните пазарни цени в отрасъла. Виждаме в момента, да, цената падна в синьо, виждаме това с падането на референтната цена, което беше част от реформата от 2006 година. Възникват обаче проблеми през 2009 година с а, а, дигането на световните цени и виждате, че а, доста рязко нараства и тук цената. Според а, Кингсман а, през 2010-2011 година е особено нестабилна цената. Комисията не успява бързо да реагира и цените скачат до 900 евро. Малко след като са били а, а, регистрирани стойности от 600 евро. Следващата цел – трябва да бъде укрепването на конкуренцията на единния пазар. Това е една област, която бе подчертана като приоритетна в предната реформа. Това е нещо трудно. Става въпрос за една силно консолидирана промишленост Четири страни разполагат с 70% от квотата и пет производителя всъщност господстват на пазара. Трябва да се уверите, трябва да гарантите, че има разнообразие на подсладители. Не става въпрос единствено за захарно цвекло. Трябва да се отдаде нужното внимание на изоглюкозата. Трябва също да се осигури приобщаване на всички производители в конкуренцията. Шестата цел е, е, е екологичната цел. Е, определено по-малко се ползват пестициди и торове и мисля, че трябва да се насърчават производителите да е, увеличават, да се насърчават нези производители, чи, е, чието добив е най-висок. Седмата цел е, е осигуряване на прозрачност на политиката. През 2006 година се въведоха упростени а, квоти, но управлението на пазара стана по-малко прозрачно чрез запазването на квотите се отдалечава политиката от тази на а, единния общ пазар. А, също искам да подчертая, че активното усъвършенстване не се прилага, не се прилага последователно. знам, че има предложение да се а, ограничи този механизъм, но това би било много трудно, при положение, че целта е да се постигне една силна и стабилна хранително-вкусова промишленост. И така, какви са вариантите за реформа? Тук е само чертава пет такива. Първата и петата всъщност вече ги засегнах. Трябва да се поправят грешките от предната реформа. малко вероятно е. Европейския съюз да се откаже от всякакъв вид протекционизъм. Така че реалният въпрос е дали да се запазят квотите. Има предимства, има и недостатъци на системата с квотата. Какви са недостатъците? Първо, по такъв начин се защитават неефективните производители и се изкривява поведението на пазарите. От 68 година са квотите за захарта а, и това, което а, всъщност а, причиняват е а, недопускането на разрастването на пазара на някои конкретни страни. Вижте тук Франция, Холандия, Белгия, Австрия произвеждат повече отколкото потребяват. Те са ефективни производители. Има обаче страни, където добивът е висок на захар, които обаче са в положение на дефицит. А пък системата с квотите не им дава възможност да произвеждат повече. Това води до увеличаване на цените, най-вече в определени части на Европейския съюз. Също така, така не се допускат нови а, играчи на пазара в системата. Ограничава се също конкуренцията налага сложно управление на а, пазара, а, влиза се в противовес на а, общия, механизма за общия пазар и се ограничават възможностите за износ. Какви са обаче, а, какви са обаче предимствата? А, защитават се производителите с по-нисък добив, на, в които работят в, необлаго, не, в необлагоприятни райони и среди Запазва се лимита на местното производство, защитава се вътрешния пазар от нестабилност и се осигурява известна стабилност на цените. И така, ако смятате, че предимствата са по- големи, по-сериозни от недостатъците и трябва да се запазят квотите, е, какви промени трябва да се внесат? Европейската комисия трябва много бързо да реагира в случаи на свръх наличности и недостиг. Това до сега не е успявало да го прави. Необходимо е да се осигурят альтернативи на захарното цвекло. Трябва да се продължи наблюдението на цените и да се предприемат действия тогава, когато те нараснат твърдо, твърде много трябва да има а, защита не само за производителите, но също така и за потребителите, защото това е един силно консолидиран пазар. Трябва да се, а, да се осигури разнообразие, да се осигурят и други подсудители на пазара, за да се противодейства на господстващото положение на захарта. И така, е, след миналата реформа в заключение е имало проблеми, те трябва да се разрешат, трябва да се върви към привеждане в съответствие с механизма за а, е, общия пазар, трябва да се осигурят равни правила за всички заинтересовани страни. И липсата на конкуренция е проблем, който трябва да се а, разреши с цел защита на потребителите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на госпожа Нобъл. Беше много интересна презентацията. Получихме доста идеи за нашия, нашия дебат. Веднага започваме с него. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на двамата докладчици. Според мен, Реформата в захарния сектор е нещо много трудно. Имам въпрос, свързан с първото представяне. Там имаше едни разчети за производство за 2020 година. Можете ли да ни обясните каква методика сте използвали за тези прогнози, които са за един период 7 години напред в бъдещето? каква е методиката и до каква степен тези разчети е вероятно да се сбъднат. Аз съм за това да бъдат отменени квотите. Смятам, че има ясни доводи за уредба без квоти, но бихте ли могли да обясните възоснова на какво правите тези прогнози? Благодаря. Господин Ренс. Благодаря ви много. Да, смятам, че представенето бе изключително интересно, особено като имаме предвид огромните разлики в цените до 50%. Ето това е удивително. Искам тук да успоря казаното че ако бъдат премахнати квотите, именно по-бедните страни ще загубят своите култури. В Обединеното е, кралство ние не смятаме, че нашите добиви са ниски, но ако бяхме пловци, това щеше да означава да ни натиснат главите под водата. Сиреч, ще трябва да закриваме предприятия. Бихме искали да се възползваме от това да бъдат премахнати квотите, но не можем да вземем решение за едно денонощие. Ще ни трябва много време, години да преоборудваме предприятията и смятаме, че бихме били поставени в неизгодно положение. Ще закрием предприятията, ще има безработица, ако тези квоти бъдат отменени веднага, ще има много страдание. Освен това ми беше любопитно, да чуя, че потребителите искат да се увеличи предлагането. Ако вземем една рафинерия в Лондон днес, едва ли ще си помислите за това, защото рафинерията ще трябва да я закрият. Ако има такова огромно търсене, рафинерията би трябвало да печели много. Значи тук има някакъв проблем. И се налага да се внася сурова захар – а има пречки за това, защото такава е политиката на Европейския съюз. Ние трябва да позволим на компанията Тейт и Лайл да си внасят захарата, които им трябва, за да задоволят британския пазар и да съхранят работните места. E Благодаря на господин. Благодаря. Госпожа Ренс. Благодаря. Благодаря. agradezco a los Благодаря. la, <clears throat> la exposición que... Благодаря на докладчиците за тази тема, по която говориха днес. Но аз съм на мнение, че след реформата от 2007 година ние наистина трябва да поемеме отговорността. Много предприятия направиха големи инвестиции и пострадаха от решенията на Европейския съюз. И тъз, това драматично реструктуриране се нуждае от време, за да покаже колко голям е потенциал на тази реформа. В Испания ние смятаме, че през 2020 година ще бъде много важната година. Но смятаме, че до тази година трябва да се запазят квотите. Едно междинно решение между тези, които искат да запазят квотите, тези, които веднага искат да ги прекратят. Ние искаме едно междинно решение да има между тези две крайности. Много предприятия решиха много пари да инвестират и трябва да им дадем правото да получат поне минимална рентабилност от тези вложения. Да не биха имали бъдеще в бъдеще, което ще бъде с още по-силна конкуренция. Трябва да се отвориме към световния пазар, но да предложим междинно решение – и ще имаме проблеми с снабдяването. Още от сега можем да установим, че липсва захар. Има липси на захар. И ако днес се концентрираме само върху захарта от трети страни, ще имаме а, слаби доставки, ще имаме проблеми с доставките, което ще се отрази върху всички граждани на Европейския съюз, тъй като те са потребителите. Затова трябва да вземем предвид, че се намираме в международен контекст и в този контекст трябва да знаем, че третите страни подкрепят своите сектори. Например, в Бразилия има данъчни облегчения за производството на биоетанол. По този начин се изразходва много захар. В Бразилия има законова резерва от биоетанол. Има други държави като Китай, Мексико, Индия, които има, при които имат кредити за захарните произведения. Така че трябва да отговорим на това, което желаят потребителите. И накрая Е, бих искал да чуя анализ от докладчиците. Как виждате производството на захар в международния контекст, като се вземе предвид политиката на третите страни? Благодаря. Сега Албардес и след това е Стоянов. Благодаря, господин председател. Благодаря за двата доклада. Бяха много интересни с техните а, числа, но аз съм критично настроен. Когато се казва, че можем да направим прогноза за 2020 година, аз се много съмнявам дали въобще е възможно това да се направи. Аз много добре си спомням, преди около 10 години в Германия имаше много силна индустрия. Казваше се, че от Бразилия, Китай, се доставя доставя стомана и германското производство няма да бъде конкурентно способност. Това се казваше в моя изборен кръг. Последната такава индустрия беше затворена в Германия, защото други страни произвеждат. Значи, какво се получи? Ние ставаме зависими от вноса. В рамките на една година цените на стоманата нараснаха с 400%. Всички тия, които говориха умно преди това, изведнъж замлъкнаха. А все тези, които бяха потребителите, потребителите на стомана, те платиха скъпа сметка за грешни изчисления. Така че искам да помоля експертите как ще се реагира ако аз съм захарен барон от Бразилия, 18 души владеят световния пазар. Ако Европа реши да махнеме квотите, тогава Бразилия ще организирам да се разшири отглеждането на захарно свекло и след 4-5 години да се държи ниско нивото на цените на захарта и това ще разбие фабриките за захар в Европа. Европа ще напусне производството на захар. Аз не знам дали един от учените са на... дали ще поемат отговорността, когато потребителите плащат скъпо тази сметка. Например, при захарта, както и при стоманата е същото. Когато се затвори един пазар, той повече не се отваря. Второ нещо, което ми създава грижа е следното. И аз благодаря е, за това, което беше казано. Казано беше, че ако продължи да спадат цените, тогава по-развитите страни ще, за тях ще бъде по е, малко атрактивно, но няма да е необходимо. Аз се съмнявам, че тези държави, точно АКП държавите, ще пострадат тъй като в сравнение с бразилското производство на захар нямат никакви шансове. Те ще бъдат разбити, така както и европейската захарна индустрия. По отношение на спада на захарта през 2007-2008 година аз не забелязах е, обработващата промишленост да да даде даже един цент, предаде по-нататъка, евроцент на потребителите. Аз не видях някои от захарните продукти да стават по-ефтини. Тоест потребителите нямаха никаква полза от това. По отношение на бюджетните средства на Европейския съюз, аз благодаря, че беше спомената и тази тема. Точно при захарта Европейският съюз и данакоплаците най-малко са плащали. Напротив, чрез митата за внос, това са едни от малките приходи, които има Европейският съюз. И в резюме искам да кажа, ако взема предвид и екологията, аз бях често в Бразилия, ако видя как там се отглежда захарното свекло, то производството на Бразилия не могат да се равнава с екологичното производство в Европейския съюз искам да защита комисията, което често не го правя. Но, ако се каже, че комисията твърде малко е действала, не можем така да се съгласиме. Комисията отпусна допълнителни количества и то в голям размер. Според мен, причината за така наречените а, проблеми в доставката бяха спекулациите на обработващите захарта. Те а, спекулираха с това, че ще има по-ефтина захар. Това беше проблема, а не поведението на комисията. Разбира се, може по-бързо да реагира, но смятам общо взето казано, че комисията добре реагира по този въпрос. И затова смятам, че е добре, когато ние под този законодателен период вземеме решение – и благодаря на всички колежки и колеги, които подкрепят захарната реформа. До 2020 година да я удължим и през следващия изборен период да се реши какво ще става след 2020 година. Така че можем да изчакаме развитието до 2017-2018 години и тогава целенасочено можем да вземем решение тогава ще видим дали тези прогнози, които днеска се изказват, дали ще се сбъднат. Благодаря. Благодаря. Казват председател Бардес има думата. Дам думата на господин Стоянов. Не мога да коментирам какво току-що беше казано, но в Италия имахме захарна реформа и 15 предприятия бяха затворени от 19 имаме само 4 сега предприятия, които работят. Цената на захарта е толкова висока, колкото и преди за потребители. Тоест имаше проблеми с прогнозите. Господин Стоянов има думата. Господин председател, аз имам въпроси към а, двамата души, които изнесоха докладите се пред нас. А, уважаеми гости, а, ще извинявам се предварително, ако не ви произнасям правилно имената, но ще ви казвам така, както ги чух от председателстващия. А, сега аз ще започна с това, че не трябва да бъдем лицемерни, да трябва да си казваме нещата едно към едно. И големия въпрос за производството на захар в Европа в момента стои в това, че има две индустрии, които а, помежду си имат а, сериозен конфликт в правната уредба, която ги урежда. Едната индустрия произвежда от захарно цвекло, другата индустрия произвежда от захарна тръстика. И всъщност това е големия въпрос, тъй като а, очевидно има някакви разлики в третирането на тези две индустрии от гледна точка на действащото в момента законодателство. И коментарите, които искам да направя първо по доклада на а, господин Шмидт, а, той естествено е концентриран върху производството на цвекло. Но за съжаление, в крайна сметка става дума за производство на един и същи материал. Вие казвате, господин Шмидт, че ако отпаднат квотите, това като цяло ще повиши производството и ще бъде добре за индустрията. Но абсолютно никъде във вашия доклад не се вижда по никакъв начин а, разбивка на това как се отразява отпадането на квотите на производителите на захар от цвекло и как би се отразило това отпадане на квотите на производителите на захар от а, тръстика. А, тоест, ние, на нас ни е представена една картина как нещата ще разцъфнат и ще станат по-хубави, но в крайна сметка не се разбира, тъй като а, всички сме наясно, че има страни, които не могат да произвеждат захар от цвекло. И това се виждаше добре на графиките, които бяха показвани. Тоест, ако тази реформа ще доведе до подобряване на ситуацията само на тези, които произвеждат захар от цвекло, това означава една част от страните в Европейския съюз да бъдат поставени в ситуация, в която те да не могат да задоволяват със собствено производство собствените си потребности от захар. И това ще навреди на техните граждани, тъй като а, когато не можеш да задоволиш със собствено производство, цените за тези граждани се качват. Така че моят въпрос към вас е, можете ли вие да ни кажете по този начин разбито това, което вие защитавате очевидно като политическа теза, че квотите трябва да отпаднат, а, как ще се отрази по-отделно на производството на захар от цекой, на производството на захар от а, тръстика? А, към а, това, което каза госпожа Нобел, искам първо да отправя една забележка, че много от графиките, които ни бяха показани, не са включени в разпечатката, която ние имаме. А, съжалявам, но виждате, моето зрение не е от най-добрите и не можах хубаво да ги видя. Тоест не е достатъчно едни допълнително включени графики да бъдат само прожектирани, защото това ние не можем с тях да се запознаем достатъчно добре с доказателствата, които излагате за вашата теза. Това, което обаче успях да видя е, че вие бяхте отбелязали моята страна по избиране България като непроизводител на захар. А, не можах да разбера какво имате предвид с това, но мога да ви кажа, че България има капацитет да произвежда 1 милион тона захар, което би се равнило някъде на 7-8% от производството на Европейския съюз. И България не ползва този капацитет, ползва само една десета от този капацитет, защото тя не може да внесе достатъчно материал под формата на тръстика, тъй като в България не може да бъде отглеждано цвекло. А, а, така че аз мисля, че това, което вие показахте на графиката, просто не отговаря на истината. България би могла да бъде страна производител на захар. Това, което отговаря на истината в това, което казахте, но за съжаление си противоречи едно с друго е, вие казахте три неща. Първо, че а, да, производството на захар, от рафинирана захар, а, страда от това, че има високи вносни, а, кво, а, високи вносни мита, което е факт. Второ, казвате, че трябва да отпаднат квотите според вас и това е по-доброто развитие. Това е също вашата политическа теза. И трето казвате, ще е хубаво да. А, и, а, извинете, само да добавя, да отпаднат квотите, но да останат високите вносни мита. И третото, което казвате е, но в същото време е хубаво все пак и рафиниращата индустрия да бъде поддържана по някакъв начин, защото тя ще... Една минута още на максимум, господин председател, задавам си въпроса. Защото тази рафинираща индустрия а, нали, е добър конкурент. Моя въпрос е, и приключвам, как ще стане така, че да има конкуренция на захарната индустрия, която за цекото няма да има квоти, а високите мита за внос ще останат? Благодаря ви за вниманието. Колеги, siamo ancora molti iscritti a parlare, magari se riusciamo a contenere i tempi. има много хора още на списъка желаящи да се изкажат? Uh, thank you, uh, President, and could I thank uh, both the speakers for their uh, excellent uh, presentation. Uh, and it... Благодаря за прекрасните изказвания, които бяха направили от двамата докладчици. Важният въпрос тук е какви ще са темповете на тази реформа, колко бързо можем да преминем от квоти за захарното цвекло към премахване на тези а, квоти и занижаване на тарифите. Какъв регламент трябва да се приеме, за да можем да гарантираме, че ще има някаква сигурност за производителите в Европейския съюз и за това ни трябва още информация преди да пристъпим към някакво решение. Но аз искам тук да се върна на следния въпрос и той е свързан с презентациите, особено последната реформа. Според прогнозите на комисията след последната реформа, производството от захарно цвекло ще спадне с около 6 милиона тона. Всъщност спада беше 2 милионен. Говори се за милион и половина внос от АКТБ. Това бе прогнозата, но прогнозата не се случи. Т.е. половинчато се случи. Милион и 200 хиляди е вноса. В същото време беше прогнозирано, че цените в Европейския съюз ще паднат, но се случи точно обратното. Значи всичките три основни прогнози на комисията е, вследствие на реформата се оказва не че само са погрешни, ами те са на милиони, милиони мили далече от истината. Можете ли да ни обясните защо така сбъркаха? И тук пристъпвам към втория въпрос. Като имаме вашите прогнози за следващия период, дали са валидни въобще или ще се сблъскаме с същия проблем? Тоест, прогнозите, които чухме днес, в крайна сметка няма да се сбъднат в състечение на времето. Брита Реймърс и пой Мартин Ожлин. Брита. Благодаря. Благодаря. Първо благодаря за а, доста подробната презентация установих, че препоследната реформа е направена възоснова на данни, е, които показват обаче грешна прогноза. Пазарите се развиха по различен начин, отколкото дам, тогавашните прогнози показваха. Това доведе до други резултати от реформата. Въпреки това, виждаме, че в че световното производство и световната търговия даже се държа по съвсем различен начин по отношение на захарта. През последните години се промениха хранителните навици на хората и знаеме, че в индустриалните държави хората трябва след като свикнаха да ядат повече сладки неща с захар, сега е, гледат все по-малко захар и захарни изделия да ядат. Е, през следващите години говориме, че ще нараства търсенето на захар. Видяхме, че АКП държавите не доставиха толкова много захар на европейския пазар, въпреки че имаха приоритет, имаха по-лесен достъп до европейския пазар. Те предпочетаха често да отидат в альтернативния сектор, в енергетиката, например, а не в този сектор, за който говорим. Това показва, че на световния пазар трябва да внимаваме не само хранителната индустрия да играе голяма роля, но и енергийното производство да има голямо значение. Цената на нефта няма да спадне през следващите години, а ще продължи да нараства. Затова чрез вашата презентация виждам, че се потвърждава твърдението, че квотите трябва да ги запазим да наблюдаваме пазара. Има много възможности на пазара. Ние говорим за страховете, но виждаме и развитието. Доколко колко голям е потенциала в Европа да се изгради по-силна захарна индустрия, отколкото една по-слава? Доколко виждате потенциал е, за стабилни цени? Ако погледнем статистиката, която беше показана, по-рано имаше големи колебания, но веднага настъпаха и успокояване. Сега колебанията на общото ниво през последните години нарастват цените, можем да кажем, и една по-висока линия около нея се колебаят цените. Как виждате в общите, е, в рамките на е, общата скопанска политика, диверсификация между страните, да, е, да се засажат различни плодове, зеленчуци и като се има предвид, че не беше лесен достъп до захарното свекло за много фермери, които а, нямат лошо производство. И доколко е възможно да се стигне до нарастване на производството, отколкото до загуби. Благодаря. Събежа глас pan Мартин Hausling. Благодаря. Смятам, че прогнозите, които чухме, е същото като да погледнеш в една стъклена топка или да а, с карти да прогнозираме. Това са някакви допускания, че цените ще намалеят с 12%, но производството ще нарасне с 12%. Това е спекулативно. С какво обосновавате това допускане и как, как ще, ще засегне то фермерите? Не искам да поставям въпрос, но трябва да го поставя. Има ли смисъл толкова много захар да се преработва в хранителната индустрия? Това е принципен въпрос, ако искаме да прехвърлим нашия модел върху други държави. Имайки предвид напълно грешните преценки преди последната а, реформа и това, което се получи след това, се питам защо от този опит правим извода, че квотната система, която доведоха до стабилност на цените, трябва да бъде премахната. Каква е обосновката за това? Каква е обосновката? Започваме експеримент с неизвестен изход, както за индустрията, така и за фермерите – ако се погледне, че уреждането в Европейския съюз не доведе до проблем с снабдяването, а произвеждаме с цени, които са много различни от световните цени. Напротив, този пазар ни помогна да стабилизираме цените в Европа. Аз изпомням за дискусията с Съюза на захарните изделия 2006 година беше казано, в Европа да се произвежда захар е, е абсолютна глупост, ще бъде твърде скъпи, тази индустрия трябва да бъде премахната от Европа и да се разчита на внос. Точно същият съюз на производителите на захарни изделия казват, че трябва да да се внимава с снабдяването, да не се стигне до проблеми. Тоест противоречиво твърдение – от това следва ли, че трябва да запазиме тези неща? Това е система, която сега имаме, при която трябва да се пригоди търсенето към предлагането. По принцип, идеологически обяснения не ползват фермерите. Това ползва нито селените, нито фермерите, но както беше казано, намаляването на цените не се прехвърлят върху потребителите, а остават в обработващата индустрия. Благодаря. Мишел Донтея. Благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчици. Този дебат, дебат се води в един странен момент. Много членове на този парламент по отношение на захарната кампания споменаха комисията – Искам да кажа нещо по този въпрос. От 2006 до 2010 година 83 предприятия за производство на захарно свекло затвориха. Има 20 държави, които вече не отглеждат захарно свекло в Европейския съюз. Тези числа трябва да бъдат споменати, за да видиме докъде доведе тази реформа от 2006 година. Става дума за една реформа, която бе приета от, този, от тази индустрия. И сега какво става? Трябва да напомня, че през през юни Европейският парламент гласува. Напомням за това. Беше казано, че ние сме за удължаване на геномодифицираната захар – до 2020 година и настояваме да се вземат подходящи мерки за производството на захар в Европейския съюз и за защитата на това производство, за да може европейската индустрия да бъде да работи в стабилна среда и да засили конкурентоспособността си. Това го приехме през 2011 година в Европейския парламент. И днеска има сценарии, които казват, че това въобще не може да функционира. Мисля, че колегата Анюк даде един отговор. отговор. Аз го цитирам сега. Днеска установяваме, че, че има търсене в различните рафинерии, които твърде високи инвестиции направиха. И те искат сега да се внася захарна тръстика от трети страни, не от АКП държавите, където производството е слабо. И има сега ясен натиск. 8 членове поставиха въпрос от Великобритания за подкрепата на американското предприятие American Sugar и те казва, че това предприятие беше споменато от господин Аню. Дебата, който водим, показва, че имат предприятия, които имат интерес да се увеличава в носа. Това предприятие, например, се финансира от Европейският съюз. И трябва да гледаме това в един контекст. Ние трябва да подкрепим европейската захарна индустрия, за да може да оцелее и да хвърлим поглед до 2020 година. Не бива да се безпокоим от това. Благодаря, се. Сега Сандра Ганиете, след това Мигенес има думата. Благодаря. Латвия е сред страните, които всъщност е, загубиха е, в резултат от реформите е, рафинериите си. Ние сме съгласни да получим компенсациите, за да спрат да произвеждат захарно цвекло нашите производители. Миналото лято, когато гласувахме, аз бях против това решение, защото смятам, че трябва да са еднакви правилата за всички участници. Въпросът ми е какво ще стане с страни като Латвия, ако се продължи квотния режим? Ще можем ли да си възстановим, да си върнем квотите? Благодаря. Благодаря. Марият. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не чух изложенията. Госпожа Каниети обаче зададе въпроса, който и аз исках да задам. Поради предните реформи в Ирландия вече няма захарна промишленост. В момента се правят опити да се възстанови тази промишленост. Въпросът ми е как може това да стане в контекста на продължаването на режима на квотите до 2020 година, както се предлага. Може ли да се, да се направи нещо за страните, които при преструктурирането са загубили квотите си? И какво ще стане след 2015 година? Могат ли да се възстановят квоти? Благодаря. Сегериски. Та дискусия е за нас bardzo... Следващия оратор. Благодаря. Въпроса, който в момента разглеждаме, е много важен. Трябва да извадим изводи от реформата на захарния отрасъл. Това е важно и за общата реформа на ОСП в бъдеще. Струва си да се върнем към дискусията от преди няколко години в Комисията по селско стопанство. Да преразгледаме това, което каза комисията тогава, да видим какви са резултатите от тези разисквания, за да знаем сега какво да правим. В момента единствено най-големите производители на захар а, се извличат ползи. Миналата година в Полша, например, печалбите нарастват с 50%. Цената на цвеклото обаче нарасна само с 10%. А пък а, а, цената, на, за която плащат потребителите, нарасна с 60%. В момента цените на захарта в Польша са по-високи от тези в Германия. Така какво да направим, за да постигнем пазарен баланс в Европейския съюз? Трябва, трябва да гарантираме а, това, че а, потребителите, частни и а, промишлени, а, могат да купуват захар при пазарни условия в същото време трябва да оползотворяваме изцяло производствения потенциал на държавите членки. Това въжи и за онези държави членки, които бяха принудени да се откажат от производството си на захар. Няма неизменяеми неща. Винаги можем да се върнем на предното положение. Именно това трябва да целим. Трябва да се засрамим от това, което а, причинихме на селскостопанските си производители чрез реформата на захарния режим. Как да им обясним това? Какво е оправданието за това, което се случи? И така, трябва, трябва да си е, извлечем полука, за да не повтаряме едни и същи грешки и в бъдеще. Благодаря. Мишел, накрая има думата и след това ще дам отново думата на експертите, до които отговорят на въпросите. Благодаря, господин председател. Този дебат се състои след публичния дебат по тази тема. Трябва да разгледаме още веднъж обсъжданията, които бяха направени през 2006 година. Това, което обещахме тогава, не се сбъдна. Трябва да кажем, че в цяла Европа нараснаха цените на захарта през този период и има подобно развитие в отделните страни. Но не са виновни производителите. Както производителите на захарно свекло, така и тези, които внасят захарна тръстика. В регионите на Франция има области, които са зависими от производството на захарно цвекло. Не винаги е прозрачно. Това е един пример. През последните месеци клиентите, преди всичко клиентите, които ползват захарта, че не получават захар на пазар. Числата на рафинериите, съгласно комисията, показва, че силозите за захар са нараснали. Тоест има противоречие между отделните данни. Много внимателни трябва да бъдем по отношение на развитието в този сектор. Важно е да разгледаме отношенията, връзките в този сектор, дали има монополна ситуация в Европа. След 50 години вътрешен пазар – сме изненадани колко голяма е разликата между цените в отделни държави на Европейския съюз. Това беше казано. Обработката на захарната свекла през последните 5-6 години бе ограничено и аз съм сигурен, че, се, е, че искат повече внос на захарната растика. Ако това е така, трябва да бъдем по-внимателни. Да, Европейският парламент през последните години, през 2011 година, гласува и прие неща. Но аз не смятам, че в нашата комисия има желание всичко да променим, но малки изменения са възможни. Благодаря, Мишел. Така, закривам дебатите. Комисията не иска да взема думата. Дам отново думата на професори, на експертите, професор Смит и госпожа доктор Сноубъл. По една минута имате. Заповядайте. Благодаря, е, господин председателю, за тази възможност да дадем отговори и да реагираме на коментарите и на въпросите. Чухме някои доста важни бележки по отношение е, на е, това какво можем да прогнозираме за бъдеще. Естествено, че бъдещето е несигурно, това всички го знаем. По-добре е обаче да имаме някаква представа за това какво може да стане, отколкото да нямаме никаква представа. Допускаме определени неща, правим прогнози, и искам да ви обърна внимание на първоначалния доклад. Твърде много време ще ми отнеме да, навляз, да навлизам в подробности, но ползваме един модел, който е изграден, който е създаден специално за реформите на ОСП. Това е един валидиран подход, но да, действителността винаги е по-сложна от който и да било модел. Също така, искам да цитирам и някои други проучвания чието резултати, чието резултати а, са сходни с нашите. Това а, от научна гледна точка е достатъчно и е важно. А, вариантите, сценариите, които сме разгледали, не се основават на а, политически предпочитания и вярвания, съвсем не, а по-скоро се основават на логиката. Това, което е най-вероятно да стане, това, което трябва да се очаква. При описването на тези сценарии, СТО и тенденцията за либерализация са, един от, са едно от основните съображения. Тук не са залегнали моите лични мнения. Всъщност тези, тези допускания са дали основа за нашите а, прогнози. Тенденцията за либерализация – Колкото по-либерализиране е пазара, толкова повече богатство се създава. Това обаче е в световен мащаб. По отношение на модела съм съгласен, че има много несигурни фактори, дори извън самия пазар на захарта. Цените на петрола, на пшеницата влияят. Така че друга препоръка, която бих отправил е още по-внимателно да се а, анализира положението, за да се а, предложат надежни прогнози. Винаги обаче има а, неща, които не могат да се предскажат. Има тенденции, които могат да се видят, да се очертаят, могат да се проектират, а, но Настъпват бедствия, суша и тогава, разбира се, моделът не може, не може надежно да отрази положението. Така, моделът е просто инструмент и не бива а, твърде много очаквания да се възлагат на него. Но така или иначе, по-добре да имаме модел, отколкото да не разполагаме с нищо. И така, прогнозите, прогнози да се, прави до 2000, да се правят до 2020 година е трудна работа. Сега няколко думи за въпроса за самодостатъчността От гледаща на сигурност, продоволствената сигурност, е, е, трябва да се каже, че винаги е по-добре човек сам да произвежда, да произвежда захарта си и е, всичките други изделия, които са му необходими. Такова обаче едно мнение а, противоречи, то е в разрез с а, а, подхода на либерализацията. При а, либерализацията Основното понятие е оптимално разпределение на производството. И така че окончателното решение ще е, зависи от политическите предпочитания на нормотворците. Съгласен съм с онези от вас, които казаха, че системата на квотите стабилизира производството и цените. Това е така, безспорно. Така че от политическите ви възгледи зависи дали ще решите да запазите такава една система или ще пристъпите е, към е, действия подобни на тези на СТО, от което ще е, спечели глобалната економика. Винаги обаче неизбежно е да а, има а, жертви. Кои ще са жертвите? Е, на първо място това са страните от АКТБ и най-малко развитите страни. Естествено, че трябва да а, спазваме търговските споразумения на Европейския съюз, но така, в такава една крачка не съм убеден, че ще бъде полезна за тях. Това мисля. По отношение на производителите на захарно цвекло, мисля, че в момента положението е благоприятно, поне в Холандия. Производителите в Холандия биха искали да се запази системата на квотите, защото тя осигурява стабилен доход. Най-вече за по-големите производители, които обработват големи площи. Чух а, и забележки за а, преработвателната промишленост. А, този отрасъл е противоречив в, в посланията си. От една страна чуваме, че цените на цвеклото са твърде високи и а, правят планове да напуснат Европейския съюз и да а, изнесат а, дейността си извън съюза. Но също така съм чувал от преработватели, че се нуждаят от стабилни, стабилност на доставките. Казват така. Не можем да си позволим несигурност и скандали в а, доставките. И а, се доверяват повече на европейски производители, отколкото на външни производители. Сега не знам това какво значи точно и доколко обосновани са а, тези тревоги и съображения. Това не съм го проучвал лично, но това са мненията, които достигат до мене. А по отношение на повишената консумация на захар, мисля, че в момента тенденцията тенденциите е, с е, затластяването ще доведат до намаляване на потреблението на захар, поне в е, Западна Европа. Не съм сигурен за Източна Европа и Турция, например. Турция е една страна, която може един ден да стане част от нашата общност. моделирането на търсенето на захарта е нещо много по-лесно, отколкото моделирането на производството. С нарастването на климатичните изменения виждаме, че производството се дестабилизира. И така, в заключение, всъщност това, което имах да кажа, благодаря ви за въпросите и за коментарите. Благодаря, професор Смит. Сега Джон Нобел. Um, e Благодаря, председателя. Европейския съюз се нуждае от силна конкурентоспособна промишленост. Производството трябва да откликва на потреблението. 16 милиона и 600 хиляди тона са необходимо. По отрасъла трябва да е силен, трябва да е конкурентоспособен. Ние сме на второ място по консумация. Бяхме и основен износител, така че не бива да забравяме е, нуждата от това отрасъла да е конкурентоспособен. Хубаво е да има местно производство, но е добре да има и конкуренция на местния пазар. И това биха искали в хранително-вкусовата промишленост, защото те трябва да откликват на потребностите от доставки на момента. Но трябва да се сложи край и на крайностите при цените това се налага още повече след реформата. Няма нищо лошо, стига да има конкуренция, но ако няма конкуренция, се пораждат проблеми. Увеличението на цените, цените е, се прехвърлят на потребителите. Не виждаме увеличаване на цените на пазара и това до голяма степен е свързано с конкурентността на съответните продукти чух тук, че Латвия и Ирландия биха желали вероятно да се върнат на пазара, да възстановят предприятията и това е един от проблемите с наличието на квотите. Както вече посочих е, чрез своите графики, има изкривявания на пазара в момента и дали те ще искат да се включат на пазара и да имат отрасъл, който да е конкурентоспособен, то всеки отрасъл в Европа трябва да е конкурентоспособен, тъй като в дългосрочен план много е вероятно разговорите в Доха да спрат, да има по-нататъчна либерализация и ще трябва да се конкурират на пазара. България смята, че съм е, сгрешила с това, което казах. Не не разполагам с цифрите, но мисля, че в България са се отказали от квотите. Имат много силни рафинерии обаче. И а, те са толкова важни, а, те трябва да са конкурентоспособни на фона на производството на свекло. Това е само един малък процент от всичко. По въпроса за сигурността на хранителните доставки. За да има сигурност, трябва да има силен сектор за отглеждане на захарно цвекло и същото време да продължи вноса на захарна тръстика. Така цените ще са по-стабилни и все пак ще има конкуренция. Някой беше казал, че не разполагате с разпечатки на моите графики. Ако желаете да получите екземпляри, можете да ги а, получите. Има а, връзка. Така че всичко, което показах а, днес, а, е налично. Благодаря за вниманието и се надявам, че съм подпомогнала разискванията. Бене, грация, Лора. Благодаря на двамата експерти. Благодаря за възможността да е, да изслушаме вашето мнение. Е, надявам се, че ще се изясним мненията в нашата комисия и ще засилиме убеждението си в една единна позиция. Преминаваме към следващата важна точка от дневния ред днес. При последното заседание на комисията започнахме обсъждане по директните плащания с доклад на колегата Кополопус. А сега става за общата организация на пазарите за, на селскостопански продукти. Мишел Дантин го моля да започне със своята презентация. Напомням, че имаме 634 изменения, по които трябва да говорим по доклада на Мишел. Освен ти имаме допълнително 100 други предложения, така че имаме общо голям брой предложения за изменения. Мишел, надявам се че за един час ще успееме, тъй като след това искам да направим заседание на координаторите. Мишел, имаш думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, за да имаме време за дебатите. През 2002, 2002 предложение за изменение по предложението на комисията по обща организация на пазарите на селскопанските продукти. Много от тях са по два пъти, по три пъти споменати в едно и също нещо споменават. Тези изменения ни идват от всички колеги, за да се стигне до синтеза, което представлява действителното мнение на тази комисия – за тази цел обаче трябва да ги прочетем, но също и тези да чуем, които писменно са се изказали. Двете точки, по които трябва да дебатираме, това са организациите на производителите, е, асоциациите на производителите и второто е властта на тези производители като които са кооперативи или в асоциации се включи, дали има действителна власт върху своите клиенти. както и върху прекупвачите и търговците. Трябва да видим дали искаме да следваме този път или искаме по някакъв среден път да се движим. И слушваме ви най-внимателно eh, sicuramente molto sintetico, Michel, molto bene, grazie. Добре, накратко, благодаря Мишел. Откривам дискусията. Няма пълен списък на желаящите да се изкажат. Госпожа Перес, моля дигите ръка, който желая да се изкаже. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на господин Дантен, Дантин за доклада му, както и на докладчика в Сянка. Готов съм конструктивно да си сътрудничим, но нямаме много време до следващото гласуване. И затова е важно да се договорим за гъвкав подход в работата ни до тогава за да мога да разгледаме отделните теми. Не искам да повтарям всички изменения. В някои случаи ще е необходимо да се стигнат до компромиси, които трябва да ги намерим. Но в други, по други въпроси не може да се стигне до компромис. Там трябва да се вземе решение. Например, удължаването на времето на производство има различни изменения. При други трябва да видим как ще постъпим. Подобна е историята с захарните квоти. Подкрепата на програмите за хранителните продукти по въпроса за асоци... асоциациите на производителите има много изменения. Трябва да работим под тях, за да стигнем до решение на нашата комисия. Общо взето казано, трябва да се съобразиме с основния текст, първоначалния текст. Там се опитахме да стигнем до единно уреждане на въпроси. Не искам да повтарям разискванията по този доклад, които проведохме в миналото. Просто искам да кажа на докладчик, като докладчик в сянка, че ще си сътруднича с него. Готов съм за това. Важно е да седнем и да говорим по някои въпроси. Аз съм социалист, испански член на парламента, имам моите въпроси, разбира се но първо трябва в рамките на политическите групи да обсъдиме тези теми. И след това да ги съобщиме мненията ни на докладчика. Както каза, готов съм с господин Дантин и другите докладчици в Сянка да си сътрудничат, за да стигнем до добри резултати. Благодаря. Председателя казва благодаря, господин Раче. Сия Ремес и след това Бове. Благодаря. Първо, благодаря на секретарията за голямата работа, която е извършила. Това сортиране, превеждане, е, включване в е, табели, за да могат да напредне работата. След това е, очаквахме много на брой предложения за изменения. Те са с голям обхват не бива да забравяме, че това, което ще гласуваме накрая, много е малко времето също, е, трябва да, да бъде функциониращ комплекс, функциониращ, въпреки че смесваме много неща, това, което трябва да получим е да съответства на законите не бива да забравяме конкретно способността в е, Европейския съюз. Това, което ние си представим, трябва да го представим юридически така, че да бъде издържано. Имаме огромна работа, която ни предстои. Нашата политическа група е готова интензивно да се сътрудничи, за да стигнем до стабилен резултат. Благодаря ви. Благодаря, Брита. Жозе и след това Карлос. Както... Мишел Дантин каза вече. Мишел Дантин каза вече, но не... важно е да кажа, че че този доклад отразява цялата работа, която бе извършена през последните години. Имаше различни доклади, които директно или индиректно касаеха тази тема. без тези изменения по ГМО, геномодифицираните организми, не би била възможност тази работа. По отношение на асоциациите на производителите, говорихме днеска, установяваме, че признанието на тези асоциации на производители трябва да бъде разширено върху всички сектори. Това е задължително. Злоупотребата с господстващо положение на пазара трябва да бъде наказано, наказвана. Това е много важно да се каже, защото тогава ще знаем в какви рамки се движим и в каква посока трябва да се движи тази реформа. На тази основа трябва да си спомним за целта на реформата. Важно е фермерите да могат да пласират своите продукти, да покриват своите производствени разходи. Това е възможно само да функционира, когато има стриктни правила и да даде възможност за действие. Трябва да говориме за негативните цени, за изкривяването на конкурентността, и ако можем да се обединиме около това, че имайки предвид конкурентността, не бива да задушаваме селското стопанство. Благодаря на Дантин благодаря на секретарията, който извърши гигантска работа. Благодаря на всички. Благодаря, каза председателя. Джан Карлос, след това Луис Сантош. Al collega благодаря che svolgerà sicuramente un ottimo lavoro. Благодаря на колегата Дантен, който великолепна работа е извършил няколко важни неща. Последната седмица изслушахме доклада на колегата Гарсия Перес, който е много полезен в много отношения. Стигнахме до едно мнение. Знаем, че в съвета има проблеми, но общо взето за мен е, аргумент е много важен. Друго, което е важно, са синдикатите по-точно организациите на производителите, които много добра работа извършиха. В Италия ситуацията е различна. Има защитни консорциуми за нашите изделия. Това може да е пример за признаването на организации, които работят по една и съща цел, по същия начин, по един и същ начин различните национални а, ситуации трябва да разгледаме. И разясненията на комисаря Чал, Чолос също бяха много важни. Интересите, доходите на фермерите трябва да бъдат запазени и отчетени. Трябва да има контрол върху площите, върху които се отглеждат – продуктите. Благодаря Джон Карло, Луис Каласантос. Искам да се съглася с преждеговорищите. Благодаря на господин Дантен за неговата работа, също на секретарията благодаря, че успя да се справи с тази сложна работа, с тези много предложения. Но тези неща е важно да вървят в правилната посока и това е така. Архитектурата на мисълта на господин Донтен трябва да я запазим. Сега искам да говоря за измененията, които аз сам представих, става дума за сектора на млекото и захарта. Имахме интересен дебат, но има и други фактори, които не бяха разгледани. Някои фактори зависят от особеностите на отделните държави членки. Трябва да намериме възможност за която отговаря на всички държави в Европейски съюз. Относно млечния сектор, важно е, е че ситуацията се осложнява, става, влушава се, особено в моята държава. Има големи трудности. И затова трябва да помислим дали моделът от 2003 година, и трябва, който трябва да въжи до 2015 година е правилният модел или, или е дошло времето да направим корекции в този модел, подходящи корекции. Трябва малко по-широко да разглеждаме нещата от това, което разказа господин Дантен. Аз го подкрепям, съгласен съм с неговото мнение, но ни трябва контрол и правила в този сектор. Потвърждавам, нещо, което е много важно за моята политическа група. Искам да обърна внимание върху моите предложения, които съм вложил за изменения. Аз съм готов да работя с докладчика, за да можем да реформираме. Благодаря Луис, Гарсия има думата и след това Мариана. Благодаря. И аз искам да, господина, да благодаря на господин Дантен и за всички, които работиха по този важен доклад. На господин Дантен мога да кажа, че ще го подкрепим и сме съгласни с него по отношение на основното направление. Има различни изменения, които са внесени, но това са малки изменения. Ние сме отворени да разговаряме с него, да стигнем до компромиси, да преговаряме. Още нещо искам да кажа. Има държави членки, които подкрепят правото на отглеждане с стопанските продукти. Господин Чолос каза, че ще говори по тази тема, както се иска по отношение на този доклад. Има някои разлики в региони, които нямат деклариран происход. Нашата линия е важно да бъде потвърдена, че искаме продължаване на тази система. Относно, особено в, в сектора на виното, моят глас сега чувате, който е малко дрезгав, но над, говорих пред над 40 души. И е, също изслушахме господин Чолос през последните седмици. По тези неща трябва да продължим да говорим. Аз направих изменения, ще направя още изменения, ще ги внеса. Благодаря, казва председателя, за тези бележки. Обръщам се към Мишел Дант Тен имаше известно недоразумение при не последният неформален съвет в Кипър по земеделие. Комисаря говори за Европейския парламент, че няма либерализация. От друга страна обаче има хипотеза за нова регулация. И това доведе до голяма загриженост е, в винопроизводителите в Европа. Мисля, че това е важен момент, за да изясним каква е позицията на парламента. Дали искаме да запазиме тази ситуация, искаме ли либерализация или не, без допълнителни регулации, които ще доведат до допълнителни разходи. В различни държави ще се прилага по различен начин. Защо не избереме правило, което да функционира за всички? Благодаря. Госпожа Габриел има думата сега. Председател, аз също бих искала най-напред да благодаря на колегата Дантен и на секретарията за огромният обем и добре свършена работа. Също така бих искала и лично да изразя мнението, че е необходимо да продължим да останем отворени за диалог и за компромис, за да може в крайна сметка да намерим най-ефективния начин за хармонизиране и опростяване на разпоредбите, засягащи общата организация на пазарите. На мен би ми се искало да обърна внимание на три сектора, които са от изключително значение за, моя, за страната, която представлявам България и които имат нужда от по-голяма подкрепа. Тоест в изказването ще различа две неща. От една страна общата дискусия, където изцяло подкрепям изказването на докладчика и колегите преди това, но от друга би ми се искало да покажа, да изведа на преден план трите сектора, важни за България. Най-напред искам да обърна внимание на сектора на виното и правата на засаждане. Знаем, че този въпрос продължава да бъде дискутиран. България е против либерализиране на режима на засаждане на лозя след 2015 година. Имахме многобройни възможности да обсъждаме предимствата и недостатъците на промените, такива каквито могат да бъдат заложени. За мен лично е, е много важно да, да продължим да работим за за идентичността на районите на Европа и да не ощетяваме малките гроздо и винопроизводители. Второ, би ми се искало да, да призова за повече действия за защита на пчеларството. Неведнъж говорихме за предизвикателствата, пред които секторът е изправен. В контактите ми с българските пчелари знам и установявам, че те знаят много добре какви са проблемите и как могат да бъдат решени. Това е най-важното. Как, а не какъв е проблема. Затова смятам, че организациите на пчеларите трябва да бъдат привлечени в съставянето на националните програми по пчеларство, но и съфинансирането на европейските Европейски съюз по тези програми да не бъде по-малко от 50%. Необходимо е да се запазят съществуващите мерки, които могат да бъдат включени в програмите в областта на пчеларството, като се включат и в базовия акт. Третата точка, на която исках да обърна внимание, беше свързана с сектора на захарта. Имахме възможности по време на въркшопа да чуем различните гледни точки. Това важи и в случая с България, където много, много ясно става, става ситуацията на така наречените постоянни рафиньори на, сури, на сурова тръстикова захар, които се сблъскват с нисък капацитет поради недостиг на суровина. Ето защо смятам, че също така е необходимо да преразгледаме механизмите за управление управление на производството на захар. Така че би ми се искало накрая да завърша с това, че се надявам заедно да продължим и да работим върху моделите, които в крайна сметка да доведат до по-голяма сигурност и справедливост за земеделските производители, но в същото време и до по-голям баланс както на националните пазари, така и на общия европейски пазар. Благодаря ви. Grazie Maria. Martin Osling благодаря, Мария. Мартин Хойслинг. След това си Килевски. Смятам, че при този доклад на господин Дантон става дума за решаващ доклад в аграрната реформа. Той дава важни насоки. Дали ще продължим да работим по либерализацията на пазара или уреждането на пазара, което е сега, ще го продължим и ще посилим подсилим ли производителите? Има много изменения, които са внесени. Точно подсилването на производителите е централен момент. И накрая ще постигнем ли нещо? Или ще ги оставяме селените така? Важно е да се даде власт на селените да бъдат на едно равнище и да а, преговарят за добри цени. Второ, радвам се, че има предложение от комисията по отношение на либерализацията на пазара на вино и режима на захарта. Има предложение парламента в друга посока да се движи. Този е, режим има бъдеще. Това, което ме очудва, е, че най-важният сектор е, в областта на млечния сектор е, без контрол се говори за либерализация на пазара, който е огромен експеримент, който ще има дълго време лоши последствия. Ние сме внесли изменение, което се занимава с тази тема – докато организациите на производителите не могат да взимат решения в този пазар, трябва да се остави да продължава системата на, с квотите. В млечния сектор е огромна криза, цените са ниски, не могат да се изкарат печалби в този сектор, не се дава възможност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 Селскостопанския пазар е, е най- е, важния за нас пазар. Е, селскостопанските производители трябва да печелят от пласиране на продукцията си, от реализиране на продукцията си, а не от субсидии от Европейския съюз. Производителите работят особено усърдно и трябва да получават съответното възнаграждение. Да, добре, че има плащания, само че Трябва да променим общата посока. Не може производителите да се оповават единствено на плащанията. Трябва да укрепим ролята на пазара. Не бива да се плашим от мерки за защита на пазар, протекционистични мрежи. Мерките обаче трябва да бъдат ясни и прозрачни. Тези мерки трябва да съответстват на спецификата на сълскостопанския сектор. Основната цел е да се осигури стабилност. Съгласен съм с тези, е, които подчертаха ролята на органи... сълскостопанските организации. унези организации, които целят имат да укрепят е, положението на, е, на фермера, сълскостопанския производител. Смятам, че Трябва да подходим по-смело. Трябва да говорим повече за пазара, не толкова за озеленяването на селското стопанство, екологичните съображения, въпросите, които нямат пряка връзка с същината на въпроса. Трябва да се върнем към онези мерки и реформи, а, за които е доказано, че действат успешно. Трябва, трябва и да извлечем булки от а, грешките си. Говорихме за а, реформата в захарния сектор. Как ще се водят дебатите по-натам по тая тема? Трябва да си осигурим достатъчно време. Сега, тук се предлагат много, много изменения. Трябва да знаем какви са сроковете. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря, господин председателю. Доста се изумих от това, което каза господин Бове по този доклад. Това е много важен доклад, доклад за организацията на пазара. Той каза, че пазара трябва да покрива себестоеността на производството. А ние знаем, че в повечето държави членки преките плащания възлизат всъщност представляват 70 до 90% от, от доходите на производителите. Пазара не може да осигури такива доходи. Та, а, това, което а, предстои да направим, трябва да бъде много, много интелигентно обвързано с преките а, плащания. Въпросът за конкуренцията е много важен. Мишел е работил доста по този въпрос. Трябва да внимаваме какво става в комисията. Доколкото разбирам, тази седмица ще се проведе важно заседание на а, групата на високо равнище по а, а, хран... по производствената сигурност и веригата на доставки. Трябва да видим какъв ще е изход, е, ако изобщо има изход от това, което се върши в комисията. Сега за организациите на производителите и междубраншовите организации. Това е, това е, е нещо от една концепция, която се различава в различните държави членки и това трябва да го имаме предвид. В някои държави членки организациите са много силни, а в други дори не е известно понятието. Така че трябва да внимаваме а, с този въпрос. А, а, така че е това, което в крайна сметка приемем, а, да доведе до обща организация на пазара, а не организации на пазара в различните държави членки. Проблемите в млечния сектор, който без, които бяха споменати от някои колеги, съществуват в сегашния режим на квотите. Може би трябва да се замислим защо има проблеми в сегашния квотен режим в някои държави членки в млекопроизводството. Може би понякога това е свързано с стагнацията в квотния режим и последиците от него. И е, бих искала, бих искала да се разгледа по-задълбочено идеята за мекото, мехия преход, мекото кацане което бе споменато вече. И е, накрая вече се каза за захарта. Мисля, че има две държави членки, в които няма изобщо захарен отрасъл. И се притесняват за бъдещето си в, по отношение на продължението на режима в областта на захарта. Трябва обаче е, да се вгледаме в е, цифрите, цифрите, е, които представляват преките плащания. Предната реформа се състоеше в, това, в обещанието да се намали бюрокрацията. бюрокрацията. Това е нещо, което продължава да, да не е осъществено. Благодаря. Председателя, благодаря. Алберт Дес и госпожа е, Гарсия Перес пак. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата ми Мишел Дантин за това, че работи по това досие. Аз съм с испанската ми колежка в една голяма политическа група и в нашата политическа а, е, група имаме членове от 26 държави членки. Не е лесно в нашата политическа група да стигнем до компромис мисля, че след като стигнем до компромиси в отделните политически групи, ще намерим и общо добро решение. За моята политическа група предлагам сътрудничеството и се надявам, че ще стигнем до добри компромиси по темите, по които говорихме. Вино и захар. Не искам да говоря по тези сектори. В парламента имаме голямо мнозинство, имаме известни различия в мнението, но въпреки това ние искаме досегашните системи да, бъдат, да продължават. За стигане до балансирано решение по отношение на пазара и уреждането на пазара, режима на пазара, трябва да намериме вярното решение за за, и, и за правилната перспектива пред нашите селени. По отношение на млекото, мисля, че положението е различно и сигурно ще се наложи по-дълги обсъждания, но сега сме в криза и установявам, че не организациите на производители са тези, които ще намерят решението. Аз съм също за това да бъдат подкрепени организациите на производителите, но имаме големи кооперативи, които принадлежат населените. Те не могат също да наложат свои цени срещу търговците. Цената на млякото сега е на дъното. Тези търговски концерни се опитват за година напред да задържат цените ниски. Мишел трябва да намери отговор на това задължителните срокове за плащания, големи вериги в Германия, които плащаха по-рано след 24 дни, сега плащат след 50-60 дни. Всички това е за сметка на производителите на млекото, които трябва да платят крайната сметка. Трябва да намериме отговори за задължителните количества. Аз съм председател на един кооператив. Всеки ден съм конфронтиран с тази тема. Когато цената е на дъното, тогава изведнъж а, никой не иска да взима млекото. Когато са високи цените, всеки взима а, млеко, тъй като е, преди това са имали ниски цени. Трябва да намерим отговори на такива ситуации, за да можем да помогнем на производителите. Също отговори се нуждаем по темата спекулация в аграрния сектор. В бъдеще в аграрния сектор ще имаме значително повече спекулации от международния капитал, отколкото в миналото. Трябва да намерим отговори а, и реакция срещу тези спекулации. Драги Михаел, Мишел, аз съм сигурен, че заедно с теб ще стигнем до добри решения за нашите фермери. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Една минута, граче между мута. Благодаря, господин председател. Ставаше дума за млечния сектор, който ни създава грижи в каква ситуация живеят производителите на млеко, как да реагираме. Млечният пакет е много важен, но той не дава очакваните резултати. И за това тъй като няма надежда за нашите производители – трябва скоро да свикме заседание на координаторите, при което да се обсъди инициатива в този сектор. Благодаря, казва председателя. Това ще е една от точките, с които ще разгледаме по време на предстоящото заседание на координаторите. Благодаря на Мишел Дантен. Той заслужава похвалата, но също и секретарията заслужава похвала. Преждеговорищите казаха доста неща. По отношение на сектора на млекото, млечния пакет не постигна нужната регулация. Мишел, как може тези обеми и регулации за тях да бъдат създадени. По въпроса за комерциализацията, други колеги споменаха също този въпрос. Второ, по отношение на правата на засаждане, нужна е широка подкрепа по заедно с с отчитане на съществуващата платформи не може да се постъпва както постъпихме при виното. Комисаря трябва да получи ясен сигнал от нас още по време на кипърското председателство. И трето, управление на инструменти за управление на кризата – е добри инструменти трябва да се намерят. В доклада не е ясно, че са ни трябват конкретни инструменти за управление на кризата. Трябва да можем да реагираме, когато има такава голяма криза. Благодаря ли, казва председателя глас. Господин председател, благодаря. Поздравявам Мишел Дантен за великолепния му доклад и за многото изменение, но възниква въпроса как ще подходим конструктивно при това положение. Не са само многото теми, по които говорим, но и факта, че има различни подходи в отделните политически групи. Европа от юг до север и от изток до запад. Отделните държави членки имат различни мнения. Говорихме за виното. Не виждам виното като основен, основна точка в този регламент. Аз подадох изменение заедно с моите колеги. Този доклад не бива наново да се написва много колежки и колеги са използвали стари членове по отношение на документите по виното. Ние подробно говорихме за виното и нека да останат така нещата. Ние не сме тук да говориме по нови норми за пласмент. И накрая чух, че всички са за запазване на правата на засаждане на лозята. Господин председател, това е една тема, която а, идват от а, групата на високо равнище, че могат да се подобрат нещата. Това е отделна важна задача и моля всички ясно да вземат отношение – правата на засаждане на лозята трябва да се запазят. Имаме документи, които получихме, пакет от документи е пред нас, трябва да го разгледаме. Не бива да разширяваме този пакет от документи. Пожелавам конструктивни разговори по, тази теми, по тези теми. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега искам да изслушам комисията. Има ли нещо да добави? След това ще дам думата на Мишел Дантен за неговите заключения. Този голям брой, невероятно голям брой от изменения показва, че парламента няма ясна представа по тези теми, но всъщност има ясна, ясно единно мнение. И трябва да се съгласуват нещата, докладчика ще се срещне с докладчите в сянка и ще се упростят нещата. Ще станат по-лесни. Първо трябва да си... Първо като парламент трябва да дадем е, облик, че имаме ясна представа и има едино мнение. Благодаря. благодаря, господин председател. Благодаря на, на докладчика господин Дантен за обстойния доклад. Няколко думи ще кажа. Първо, за сътрудничеството. Мисля, че ще се съгласите, че засиленото сътрудничество е една от целите на реформата на единната организация на общия пазар. Бихме искали да работим заедно с вас, Европейския парламент, както и с съвета, за да видим как да, усъщ... как да усъвършенстваме сегашната нормативна рамка. Има някои предложения, но разбираме, че вие искате да се свърши повече, да се постигне повече и сме готови да е, работим с вас. Смятам обаче, че трябва да се запази равновесието между основната цел за всички нас и е, запазването на една обща конкурентна рамка. Смятам, че и това трябва да сторим. Управление на пазара – Благодаря за предложението на господин Дантен. Ние смятаме, а това се вижда и в доклада на господин Дантен, че вместо а, да се повишава а, цялостно нивото на а, безопасност, трябва да осигурим повече а, гъвкавост, повече място за маневриране и повече а, варианти за реагиране при а, кризи и сме готови да работим с вас, да, за да създадем една по-добра нормативна рамка. Сега по някои конкретни въпроси. За харта. Разбирам, че а, на сериозна подкрепа се радва идеята за запазване на квотите на захар, но ние смятаме, че е, това би осложнило, е, би затруднило производителите е, да произвеждат повече. Това е въпрос, който трябва допълнително да обсъдим. Споменахте и виното. Ние и по-специално комисаря Чолош е, е, казваме, че трябва да е, откликваме на нуждите и на тревогите на производителите. Не бива да допускаме ситуация, при която производителите не контролират положението. Вече когато вече не могат сами да вземат решение за това как да откликнат на търсенето на пазара. От друга страна обаче, трябва да си дадем сметка, че днес имаме 300 хиляди хектара в квоти, които това са права за засаждане, които не са разпределени. Има производители на вино, които в същото време пък искат да произвеждат по-големи количества, така че трябва да постигнем едно равновесие. Трябва да разработим нови модели за реагиране, а не просто да продължаваме да вършим същото, което сме вършили и до сега. Именно това е целта на групата на високо равнище и аз ви предлагам да изчакам още няколко седмици, да видим какви ще са резултатите от разискването на групата на а, високо ниво. Аз възлагам големи надежди на тази е, група. Млечния сектор. Знаем, че законодателният пакет за млякото все още не е в сила. Ние се надяваме той да, под, да подобри положението. В същото време обаче знаем, че е, има сериозни трудности и сега, въпреки че цените са над кризисните си нива, доста над. В някои е, райони имаме интензивно производство, което е, е силно зависимо от е, закупуването на фуражи отвън, извън стопанствата, там където маржовете са много малки. Това въжи за части на Испания, на Португалия, както и други места. Ние си даваме сметка, че това са особени а, случаи. Това въжи и за Италия. А, но а, трябва да трябва по максимално ефективен начин да реагираме на точно тези положения. И сега а, хранителната верига. В а, комисията си даваме сметка, че трябва да засилим а, действията, така щото да се постави край на несправедливите, нелоялните практики по веригата. Трябва да работим заедно, съвместно. И много се радваме, че се радваме на, ваш... много се радваме на вашата подкрепа. Трябва да работим заедно, за да отправим послание до онези, които разполагат с повече власт в хранителната верига. Трябва да, трябва да се промени разпределението на ползите по един по-справедлив начин. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, Джоел. Смятам, че е много важно това, което бе каза. Аз сега дам думата на Мишел Дантен. Относно виното трябва да съгласуваме още мненията си. И можем да запазим системата. По отношение на млекото е важно да поговорим с координаторите. Дам думата на Мишел Дантен за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Казва докладчика. Ще бъда кратък. Благодаря, че колегите изказаха благодарност по отношение на този доклад. С докладчиците в Сянка поддържах добри контакти. Благодаря и на секретарията, на комисията, благодаря на моите асистенти, които понесоха основния товар. тези 1700, над 1700 изменения а, не съм сигурен, че амбициозно ще мога да ги разгледам, но имам надеждата да се справя. От, от това съмнение на колегите, които от 3 години ги изказват. Аз знам ясно, че в някои отношения комисията а, има малко по-различно мнение по този доклад. Измененията, компромисите. Трябва да балансираме нещата. Бюджета е важен. Трябва да се придържаме в рамките на бюджета. Трябва да вземем решение дали член 42 от договора да бъде е, отчитан е, не трябва, разбира се, да нарушаваме конкуренцията по отношение на методиката, на времевия график. Сряда сутринта моите сътрудници ще имат вътрешно заседание. Ще се изготви един документ. по отношение на планирането на заседанията, ще се насрочат дните за срещите. Ще отправя за... Ще разгледам най-накрая асоциациите на производителите. Ще има рамка която да отговаря на юридическите и економически реалности. А, също знам, че в отделните държави има различни правила и регулации. Трябва да стигна до компромис. По отношение на функционирането начин на функциониране. До днес не стигнахме до успех по отношение на, на веригата на производителите. До края на годината комисията иска да представи своят нашата работа под ръководството на господин Чолос. Комисарят Чолос И в моя текст също трябва да се отрази тази работа. Аз, млекото безпоменато. споменато. Е, тази тема оживява дебата. Съгласен съм с позицията на Кристина Глас. Важно е да не правиме много големи изменения по една друга точка правата на засаждане. С шутите регулации съм приял в текста. Ако групата от високопоставени представители стигна до друго мнение, ще го включа в доклада. Променените позиции на комисаря от последната седмица са радващи. Приближаваме се в позициите си. Има още няколко седмици време. Резултата от групата на висшите представители е, също ще застава. Ще видим какво ще излезе. Толкова накратко казано. Аз не съм поначало като човек оптимист но смятам в този случай, че ще стигнем до един широк компромис. Знам, че не всеки ще бъде на 100% доволен. Някои държави, някои политически групи могат да кажат, че искат да се разграничат от широкото мнозинство. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря, Мишел. Благодаря на всички колеги. Закривам заседанието. Утре в 9 часа започваме веднага с гласуване. Така че вземете си списите за гласуване, вашите карти си донесете утре. Сега моля координаторите да останат, за да направим кратко заседание помежду си. До утре на всички. Приятна вечер.